Приветствам господин комисаря. Давам думата на докладчицата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, няма да използвам всичките 4 минути, тъй като няма нужда от много обяснения. Докладът касае тема, която през едното десетилетие ще промени корено отношението човек-предмет. Искам да поздравя комисията за съобщението, тъй като то е съвсем своевременно. Още и сега можем да мислим за последиците от това ново приложение на интернет – с това приложение може да се разкрият възможности за бизнеса, за ново производство, но освен плюсовете, то крие и минуси. Работя с докладчици в сянка от други политически групи по този доклад. Искам да им благодаря за сътрудничеството. Като в доклада се опитаме да очертаем евентуалните рискове, за да сме сигурни, че потребителите ще се ползват с пълна сигурност при използването на това приложение. Ние мислим дали правната уредба обхваща всички възможни последици от новото приложение. Изглежда, че това е така, но все пак ще трябва да следим развоя на събитията, с навлизането на нови приложения, на нови аспекти от нашия живот, трябва непрекъснато да извършваме текуща оценка, за да сме сигурни, че личната непрекосновеност на потребителя не е нарушена, че е осигурена неговата сигурност и безопасност. Както е записано в доклада, госпожо комисар, трябва да помислиме как да предлагаме най-добра информация на потребителите, за да знаят те за какво става въпрос. Защото не само потребителите, ако го... поговорим с някои от колегиите в залата и им кажем интернет на предмети, те ще кажат какво точно означава това. Така че нуждаем се от разяснителна кампания по този въпрос. Трябва да поработим по осигуряването на възможно най-добра комуникация с потребителите по въпроса, що е интернет на предметите, какво може да се прави с това приложение и същевременно как е гарантирана неприкосновеността на личния живот и безопасността. С това приложение гражданите трябва да се чувстват е, сигурни и да са уверени в него. Благодаря. Няколко желаящи има за изказвания по процедурата на привличане на вниманието. Госпожа Коларска-Бубинска е първа. Благодаря, госпожо председател. Интернет на предметите е част от цифровия дневен ред. И основната цел на този дневен ред е достъп до интернет навсякъде. Трябва да се преборим с това ам, някои граждани да бъдат изолирани от достъпа до интернет. Само 13% от гражданите имат достъп до широколентов интернет. Дигиталният дневен а, ред съдържа, че до 2013 година всички граждани трябва да имат достъп до интернет. А, ние трябва да помислим и за различията, които съществуват, свързани с достъпа до интернет. Не трябва да бъдат оголемявани, разширявани. Тези различия трябва да бъдат намалявани, така че да няма хора, които попадат в изолация. Не трябва да да допускаме хора, които а, наскоро са получили достъп до интернет, да са по-малко информирани от хора, които разполагат с а, интернет връзка от а, години. Просто а, тези различия, за които говорих да, до сега, трябва да се намалят и изключат. Госпожа Тикал. Лансара економия европене са necesare инвестиции, noile tehnologii ale... Благодаря, госпожо председател за да насърчим економиката, се нуждаем от технологии, стимулиращи развитието. Интернет на предметите може да е средство за отговаряне на нуждите на хората с увреждания, на възрастните. Подчертавам обаче, се нуждаем от мерки за защита неприкосновеността на личния живот, лесен достъп и предоставяне на информация на клиентите за наличните услуги. Призоваваме комисията да прилага вече съществуващите регламенти и да представи график с насоките, които иска да даде на Европейския съюз Също така следва да се предвидят набор от допълнителни мерки, Например, деактивиране на проследимостта на интернет протоколите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за отличната работа. Този дебат ни кара да отправим поглед напред към бъдещето. Става дума за революция в информационната сфера – в сферата на връзките става въпрос за общуване не само между човека и предметите, а и между самите предмети. И наистина е необходимо да се занимаваме с тези въпроси, без да си затваряме очите наистина за рисковете, които носят със себе си тези прекрасни възможности рискове, свързани с радиотехнологиите, с радиомагнитните лъчения. Възникват въпроси и за боравенето с лични данни, въпроси за защитата на личната неприкосновеност. Необходимо е технологията да внушава доверие, да заслужава доверие, и когато се борави с данни, във всеки случай абсолютно да се отстояват основните права и свободи. Благодаря. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря, госпожо председател. В продължение на години сме свидетели на това как интернет променя нашия свят понякога и из основи, а ние сме едва в зората на цифровата революция. Много високо оценявам доклада на госпожа Бадя и кучет. Той настоява за европейско законодателство е, в областта на тази е, правна материя. Е, трябва да бъде регламентирано изграждането на инфраструктурата, оперативната съвместимост между нейните елементи. Необходимо е да се гарантира сигурността киберпространството, да се е, изследва влиянието върху здравето на човека и животните на електромагнитните вълни. Би следвало да дадем възможност на нашите граждани е, да боравят с е, електронните чипове е, в пълна безопасност, необходимо е да отправим категоричен политически сигнал до Европейската комисия. В този смисъл, господин Паска. Благодаря за думата, госпожо председател. Колеги, аз също се изказвам в подкрепа на доклада, който наистина трасира пътя към въвеждането на най-новите авангардни технологии. Технологии, които ще стимулират растежа и развитието на нашите общества, ще променят бита на нашите граждани, ще обогатят потреблението. Във връзка с тези нови технологии обаче следва сериозно да помислим за правните гаранции е, за неприкосновеността на личността, тъй като благодарение на тези технологии ще могат да бъдат проследявани не само стоките и услугите, а и техните потребители. Благодаря ви. Давам думата на комисар Крос от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Моите уважения към госпожа Бадия и Кучет. Искам да подчертая, че мислим еднакво. Даже Европейският парламент наистина изигра важна роля и то в по-общ план, не само тук, в тази зала, за да насърчи идеята за интернет на предметите. По-конкретно, както много хубаво е записано в доклада, обръща се внимание на основните тенденции, които ще засегнат сериозно ежедневният живот на европейските граждани през идните десетилетия. Наистина бях впечатлена от колегите от парламента, Това наистина е тема важна за европейският гражданин. И както правилно се отбелязва, всичко опира и до комуникацията. Трябва да обърнем повече внимание на този много важен елемент. И така, поздравление за новаторската роля, която изиграхте, за да посочите основните предизвикателства пред интернет на предметите. Искам да повторя, че докладчицата е свършила много добра работа, е засегнала редица важни въпроси, свързани с обществената политика. Съгласна съм, че се нуждаем от правна и регулаторна рамка, с която да се защитят интересите на европейският гражданин и да се насърчават инвестициите в държавния и частния сектор в сферата на интернета на предметите. За да се разгърне напълно тази идея и тя да изпълни своя потенциал, ние се нуждаем от една страна допитване до обществеността и стабилни условия за инвестициите – Най-малкото трябва задушно да избегнем усещането у гражданите, че, че става въпрос за задължение и че им се налага тази идея. Те по-скоро трябва да чувстват, че им се дава възможност да се изправят пред предизвикателство. Така че трябва много внимателно да гледаме какви решения взимаме. Същевременно на научните кръгове и бизнеса трябва да дадем перспективи за средносрочни и дългосрочни перспективи, като осигурим равнопоставеност и общ набор от правила. Мисля, че това е едно от предизвикателствата, пред които са изправени и парламента и комисията. След като програмата е разработена, време е да запретнем ръкави и да започнем да я реализираме. Ние сме тръгнали вече по пътя, но трябва да стигнем до крайната дестинация. В 14-те точки с е, мерки в нашето съобщение за интернета на предметите, с удоволство мога да кажа, че се работи вече по някой. На лице е проучване по екологичните е, въздействия, радиочастотите, тече и междуинституционалният диалог в по-дългосрочен план първият набор от проекти, финансирани по рамковата програма, ще започне от тази година. Предвидени са и други мерки, като управление на интернет на предметите, неприкосновеност на личния живот, защита на данните, сигурност. Те ще изискват непрекъснато инвестиране, както на време, така и на колективни усилия. Поради тази причина, госпожо председател, реших да създам експертна група с мандат да разглежда тези въпроси с състав представители на гражданското общество, бизнеса, надзорниците, университети, изпълнителната власт. Ще се провеждат тримесечни заседания, като разбира се, вие ще получавате докладите за дейността на групата. И така, само да резюмирам, наистина всичко опира до комуникацията и да изпълним дадените на гражданите обещания. и да взема отношение показаното от колегите. Е, напълно ясно е, че комисията е положила ангажимент да се дигитализира всеки европейски гражданин до 2013 година. Ние вярваме в това и не само вярваме, а ще го направим и изпълним. За мен вече ще че бях поканена в Комисията за научно-развойна дейност, енергетика, промишленост и Комисията по култура. И там съобщих, че това е списъкът ни с задачите. И в него има една точка – дигитализиране на всеки европейски гражданин – Тоест текстът е пределно ясен. Трябва да се защитават личните данни. Защитата е много важен елемент от програмата ни за цифровизация. Тя касае доверието и сигурността. Ако вие не оказвате доверие, не може да очаквате същото от потребителите. Това е един кръг, в който трябва да се разгледат всички тези аспекти – благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Приключи обсъждането. Гласуването е утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад от господин Соса Вагнер на тема Управление на интернет